falta mucha gente. Buenas tardes. Добър ден. Започваме заседанието на тази комисия. На първо място с приемане на дневния ред. Има много малко депутати, Както видяхте, точки 5 и 6 от дневния ред, свързани с дългосрочния план за Атлантическа треска, бяха отложени за утре, тъй като госпожа Доц нямаше възможност да присъства днес. Те ще бъдат заменени от точка 17, доклада на господин Ромева и Еруеда в връзка с предотвратяването и премахването на ННН риболова. Имате ли нещо против? Добре. И миналия път споменах и сега отново ще повдигна този въпрос. Има малко депутати. Това е последният път, в който ако няма наистина сериозно сериозна причина а, ние променяме дневния ред. Защото не мога да приемам повече в последния момент да има промяни в а, дневния ред. Защото това е добре за човекът, на който не му е удобно да присъства в този момент, но не е добре за депутатите, за секретарията, въобще за всички нас. Така че, казвам ясно, Исках да го кажа в присъствието на повече депутати. Но аз вече не съм съгласен на промени в дневния ред, с изключение на случаите, когато има наистина сериозни причини. Вече друг е въпросът, преди публикуването на дневния ред, да има координация с секретарията, за да може да, да правим възможно най-добрия дневен ред. Но от сега нататък, след публикуването на дневния ред, не позволявам промени. Това ще бъде изключение. А сега е обичайна практика. Това ще бъде променено. Мисля, че по този начин ще дадем повече значение на самата комисия, защото какво се случва. В крайна сметка депутатите трябва да присъстват тук и двата дни, а не само когато трябва да представят а, своя проект доклад. Приемаме ли дневния ред? Някакви въпроси? Добре, благодаря. Сега по отношение на приемането, на одобрението на протоколите от 21 и 22 януари, нямаме преводите на тези протоколи, така че ще одобрим протоколите по време на следващото заседание през март месец. Съобщение на председателя. Искам само да повдигна един въпрос, може би и вие сте наясно, но мисля, че е добре за всички да го припомним. Моля ви, гледайте, четете, мисля, че, ви, че го казах на едно от заседанията на координаторите, да разгледате предложението за резолюция то бе одобрено в пленарна зала през февруари месец. Да, на предишното пленарно заседание, но има някои елементи, които противоречат на това, което ние в тази комисия изразихме. Така че ще поискаме, то, ние а, поискахме присъствието на комисаря по а, околна среда и задаване на устни въпроси. Това ви го казвам, за да го знаете. Може би, ако и вие сте съгласни, можем да започнем някаква инициатива в тази връзка или поне да говорим по този въпрос. И още един въпрос. Утре точка номер 9 от дневния ред, размяна на мнение с комисария ще бъде проведено на затворени врати. Имаше дискусии за това дали да бъде открито заседание или на закрити врата, но в крайна сметка разбрахме, че е добре, решихме, че е по-добре да обсъдим тези въпроси спокойно при закрити врата. Някакви въпроси? Добре, сега преминаваме към точка 4 от дневния ред. А, госпожа Фрага, извинете. В връзка с СИТЕС, в действителност беше одобрено това, което ние не одобряваме. Това беше направено от Комисията по околна среда. На мен ще ми хареса някой път Комисията по околна среда да работи в сътрудничество с нас и да вземе предвид нашето мнение по въпросите на рибното стопанство защото в предложението се правеше по-гъвкава системата. Тук всички гласуваха за, с изключение на малко депутати, които си дадоха сметка. Така че Комисията по околна среда си мислят, че разбират много от рибарство, но ще ги помоля по някой път да взимат предвид и нашето мнение. Нека, обръщам се и към секретарията, нека да има по-добра координация. Каним тук комисаря, обсъждаме въпросите, а след това се оказва, че въпреки консултациите с нас, тези въпроси не се изясняват и не се разрешават по начина по който препоръчваме защото логично, че Комисията по околна среда не би одобрила а, разпоредби, които вървят срещу ННН риболова. Така че се оказва, че в действителност Комисията по околна среда просто не разбира толкова задълбочено от рибно стопанство. Повтарям, те никога не се координират с нас за да може поне по някои от въпросите да, да сме на едно мнение. Благодаря, госпожа Фрага, каза председателят. Да, от една страна секрет, секретариатът, с секретариата от Комисията по околна среда би трябвало да си сътрудничат по-тясно в тези области. Аз също ще говоря с председателя на Комисията по околна среда, за да може отношенията да бъдат по-гъвкави, по-плавни, най-вече за толкова важни съществени елементи, естествено, без това да засяга свободата на всяка една от комисиите. Да, господин Дейвис. Just to say, Chairman, I think we have, as Julie Gerard Искам да кажа, господин председател, че имаме двама от координаторите на Комисията по околна среда. А ние не сме против а, а, сътрудничеството, защото това би било против на нашите собствени интереси. Така че а, бих казал да си сътрудничим с тази комисия. Да, точно така. Друг въпрос? Добре, преминаваме към точка 4 европейски фонд за, рибно, за морско дело и рибно стопанство. Тук докладчик е господин Кадек. Вие знаете срока за представяне на измененията. Този срок изтече. Бяха представени повече от 2000 изменения комисията, както комисията Реги, така и комисията по развитие, МВИ, също представиха своите изменения, така че днес ще започнем дебат върху измененията по този доклад. Така че давам директно думата на господин Кадек, нашия доклад, и след това започваме с въпроси от депутатите. Господин Кадек. Благодаря, господин председател. Първо, вие казахте, че има над 2400 изменения, плюс още 400 изменения от комисията за становищата. Искам да благодаря на всички, които допринесоха към това досие, което естествено вече създава работа и на докладчик и на докладчиците в сянка. Но аз ви благодаря за вашата загриженост за този проблем. Първата ми бележка е да ви кажа, че а, сега, от сега нататък а, дискусията по ЕФМРД ще се провежда в контекста на този регламент, който е основен регламент през последното а, заседание на пленарна, в пленарната зала в Страсбург а, беше гласувано това решение. Аз искам да изразя удовлетворителността си, че а, принципа за прехвърляемостта не беше потвърден след пленарното заседание, а също така също така вие познавате позицията ми по разтоварването. Повечето от парламентаристите искаха да включат това задължение за прехвърлямо за разтоварването. И сега, заедно с докладчиците в Сянка, ще откроим начините по които работихме, постигнахме съгласие по принципите е, и се надявам, че ще можем да постигнем максимално съгласие, максималното а, възможно съгласие всички депутати обсъждат, имат право да обсъждат едно изменение или друго и за мен това е много важно. По въпроса за финансирането в проекта който съм ви предложил. Имаше един документ, който ми беше прехвърлен от комисията. Там се очертават два приоритета. Едното е естествено устойчивостта в най-широкия смисъл на думата. Всички ние сме съгласни, че ние всички искаме европейския риболов да бъде устойчив на всякакво равнище екологично, економическо, социално и естествено той да бъде конкурентоспособен. Първата точка е устойчивостта в документа настоявам а, на необходимите а, инвестиции за селективността на зоните за риболов, т.е. задължението за ам, разтоварването, за изхвърлянето на ненужния улов, а, за да може с по-голяма селективност да има по-малко изхвърляне и бракуване на улов. Второ е улесняването на изпълнението на плановете за управление. Тук нямаше голяма съпротива. Също така смятам, че Европейския съюз подкрепя временните спирания. Искам искам да кажа, че във връзка с устойчивостта на европейския риболов, нещата искам да бъдат съвсем ясни. Аз съм съвсем категорично против за инвестиции, които ще увеличат капацитета на риболова. Мисля, че днес европейския а, капацитет, макар че не е добре дефиниран, тук въобще не бива да се говори за увеличаване на капацитета. Аз също смятам, че би трябвало да поставим условия в, върху плащанията на Европейския фонд, да се спазват максималните стойности, таваните за държавите членки. Аз мисля, че трябва да се въведе една условност, така наречената екс-анте както това се прави и при други фондове. Придава много голямо значение и това се споделя от всички на контрола и на правилността на данните. Толкова по устойчивостта, по конкурентоспособността. Отказвам този финансов инструмент да бъде а, инструмент за реконверсия на а, риболовците. Това трябва да бъде инструмент за диверсифициране. Това да, но думата диверсификация е твърде радикална, твърде точна и тя може да всели страх и а, би трябвало риболовците да не бъдат превръщани в нещо друго. Но диверсификацията, комплементарността, да, това приемам. Също така подкрепям да се предвидят мерки за младите риболовци, за да може риболова да стане тяхно твърдо а, занятие, занимание. И последното нещо, което би могло да бъде а, спорно, ще видим то е обект на изменение. Става дума за измененията от страна на Европейския съюз в модернизирането на Европейския фонд. Ние очакваме това от 3,5-33, е, е, е, почти 4 години. И също така бих желал още веднъж с всички резерви, които току-що ви посочих, да а, имаме обновяване на флотата, на риболовния флот, а, а, просто защото тя остаряла, но без да се увеличава капацитета на а, флота. Аз съм го казвал вече няколко пъти трябва да се запазят ресурсите и това може да стане чрез по-добър риболов, а не с повече риболов. Това е философията на документа, който предлагам. Вие сте работили много с вашите 2400 и повече изменения. Това, което мога да ви кажа, е, че ще направя всичко, което е по силите ми като докладчик, заедно с докладчиците в Сянка, за да постигна максимален брой компромисни изменения, за да отговори на изискванията на всички. Това не е съвсем лесно, когато говорим за основен регламент, но по редица пунктове би трябвало да намерим сходимост, защото ние сме мотивирани от това, че а, риболова трябва да оцелее и с добро управление, с добро гласуване, с добрата воля от всички ще можем да постигнем максимален брой. Днес, господин председателю, ще говорим за неща, които не сме разглеждали още. Аз ще ви изслушам. от в други ден започваме да работим с докладчиците в Сянка по първите три блока, с вече с предложения за компромисни изменения. И така, сега а, аз съм на ваше разположение, ще ви изслушам докладчика за това да служи на парламента, а не за друго. Hacia hierro, para Bien, tenemos 12 peticiones. Добре, имаме 12 искания на думата. Активни сте. Кой още? Горе-долу, като знаем колко са ораторите, можем да се пригодим към времето, което имаме. Така че, имаме време. Мисля, че днес вървим добре с времето, като променихме дневния ред. При всички случаи ще се опитаме да бъдем възможно най-кратки, 2-3 минути, не повече, за всеки един от депутатите, защото в противен случай няма да можем да приключим. Господин Валеса. Е, е, Благодаря, господин председател госпожи и господа. Що се отнася до моите изменения, искам да се насоча към нещо, което се отнася а не към уводната, а същинската част на регламента. Особено важни ми се виждат два момента. Първо, изменение 184 към член 3, параграф 4, точка 6. Особено е важно, когато говорим за риболовните зони, в определението да се разширят понятията толкова, че държавите членки да имат дума върху начин, по начина по който се определя това, защото този отрасъл е много важен. Днес дефиницията фа, фармар, т.е производител на селстопанска продукция не отчита разликата между семеделските и тези, които отглеждат риба или аквакултури защото земеделците не събират живи организми от морето. И не се разбира добре тази разлика, съответно не спомага за прилагането на мерките, отнасящи се до насърчаването на земеделието и други альтернативни дейности, когато имаме ограничение на риболовните зони. В момента не се включват фигурите на а, собственика на, на, на плавателния съд, неговия капитан или пък разликите в това какви са позициите на наетите лица на тези кораби. Затова мисля, че ще подкрепите моето изменение 184. Другото ми изменение се отнася от член 7, алинея 2. Споделеното управление ще гарантира минимума средства, които ще бъдат необходими, за да може да се въведе интегрираната морска политика трябва да насърчаваме дейности, които в голям, най-голяма степен ще бъдат от полза за риболовните зони и за фонда, което може да стане най-добре през поделено управление. Само тогава можем да разширим и списъка с бенефициентите, защото те могат и знаят как да си вършат работата. Що се отнася до интегрираната морска политика, дали визията може да се прилага най-добре чрез поделено или целенасочено управление, това може да се определи когато се постигне съгласие между държавите членки и Европейската комисия. Последно искам да обърна внимание към моите изменения 868 и 869. Тук е важен критерият за исторически наследения начин на разпределение и освояване на средства. Искаме да има последователност, а не прекъсване в начина по който се прилага интегрираната морска политика в различни държави членки във всички програмни периоди. Искаме също така да се вземе предвид ситуацията, за която да отчита и риболова в вътрешните басейни, особено по отношение на отглежда на аквакултури, тъй като аквакултурите са альтернатива, когато говорим за рибни продукти. Благодаря. Господин Дейвис. Крис. Ако нямате нищо против, аз искам думата, но е по-добре да се изкажа след като се изкаже моя докладчик Сянка. Добре, даваме думата на господин Торвалдс. I мисля, че бях подготвила едно малко по-дълго изказване, но предвид настояването на председателя да бъдем кратки, ще прескоча някои от нещата, които си бях набелязал. Първо, смятам, че имаме добро предложение от комисията. Доколкото говорихме с господин Кадек, имаме добра перспектива за да постигнем добър доклад от Комисията по рибно стопанство. Тъй като това е основен регламент, мисля, че между многогодишната финансова рамка трябва да бъде също така взета предвид и трябва да откроим различните решения, които могат да се намерят. На второ място новите сгради, новото изграждане, бракуването на техника. Тук има интересни решения. Вече казах, че възрастта, средната възраст на флота е 25, 27, 30 години, а траулер, траулерите са още по-възрастни. И тук сме изправени пред интересна дилема. Финландските траулери са традиционно собственост на семейства. Сега а, те е, вече са закупувани от фирми, които от своя страна са изкупувани от естонската флота. Те плават под е, финландски флаг, е, но по този начин се дава възможност да се източват европейски средства, естонски економически субекти да се възползват от това, ние трябва да проучим какво всъщност, за какво става дума. Няма да позволим парите на данакоплаците да се използват за това да се улавя повече работа. И заедно с Крис и с господин Райен внесохме изменения в този смисъл. Имаме проблем, струва ми се, който е общ. Говорихме за старите риболовни кораби, но мисля, че трябва да говорим и за друго, за стари рибари мисля, че това е валидно във всички скандинавски страни, всички северни страни. Мисля, че това се отнася и за Полша. Изключително възрастни рибари. Ако ги погледнете, повечето от тях са над 50 годишни, по-близо до 60 и а, много от тях ще бъдат пенсионери в морето. Това не ни харесва. Ние се опитваме да привлечем млади хора, да се заинтригуват от морето, но това няма да бъде много лесно, като същевременно се опитваме да ограничим свръхриболова. Доста членове и изменения са предвидени за аквакултурите. Трябва да разгледаме този въпрос. Има много изменения в тази посока по петата точка санкциите основните аспекти са много важни. Виждаме обаче, че а, принципите са добри, но тяхното изпълнение не винаги е такова, каквото ни се ще да бъде. не се спазват изискванията за събиране на данни. Необходимо е да се реши въпроса с, с риболов ННН. И това е в общи линии най-важното. Ще спра тук, господин председател, и по-късно ще продължа. Добре, господин Дейвис, вече ако искате, нека да изясня. В този случай в а, това първо разискване а, вече сме на разисквания, така че давам думата на всички депутати. Това е причината поради която не давам първо думата на докладчиците в сянка, така както направихме при първата размяна на мнения. Вече говорим за изменения. Всички депутати имат изменения и с тази цел давах думата по реда, по който ми беше поискана. Дейвис. Благодаря, господин председател. Всъщност първият ми въпрос е към вас и секретарията. Тези от е, изменението, които се отнасят до основния регламент, например, е, за прехвърляемите квоти. Сега трябваше да... Е, говорихме дали да ги подпомагам финансово или не, а сега всъщност се казва, че няма да има такива. Та да ни дадете малко насоки по какъв начин да тълкуваме тези неща. Що се отнася до моя подход? Предполагам, че мнозина ще го подемат и всъщност а, и преди и с а, докладчика имаме доста общи виждания, повече отколкото преди няколко месеца. Аз също искам да има а, като него да има подкрепа за а, да може да се спазват изискванията за ограничаване на риболова чрез подобряване на риболовните устройства, за подобряване на качество на пазара. Да, ние не искаме да гние рибата, да се разваля на палбата трябва да имаме по-добра е, средства за управление. Искаме също така при изготвянето на планите за управление да участват всички а, заинтересовани лица и ще трябва малко смазка да, под формата на финансови средства, за да може всички да работят а, гладко заедно. Освен това искаме а, данните да се получават от независими източници. А, струва ми се, че а, а, фондът е един такъв а, източник. Няколко неща, където не сме съгласни с докладчика. Господин Къде казва да не се увеличава капацитета, но подновяването на риболовния флот винаги ме изпълва с а, уплах. Защото има неща, които струваме се до сега бяха изпускани с поглед, когато предвиждахме разпоредби, отнасящи се до модернизацията на риболовния флот. А сега говорим за нейната замяна. Трудно обаче да смените двигателя, без да увеличите на практика капацитета на риболовния съд. Накрая въпроса за диверсификацията. Знам, че докладчика е против това, защото парите са толкова и не могат да се увеличат. Обаче имаме много малки рибарски общности, имаме много промени в отрасъла, трябва да подпомагаме тези рибари, които са загубили възможността си за упражнява този поминък поради промените в отрасъла. Тоест има диверсификация, но тези пари, които са предвидени в 7 годишния бюджет не са много и трябва да е разумно да се използват накрая за, а, ма, за маломащабните риболовни флоти. 80% от работните места са именно в този вид флот и там би трябвало да се заделя достатъчно средства, защото ако се оползотворят правилно, ще имаме успех в стопанската дейност и в този поминък на дребните риболовци. Е, благодаря. А ако искате, аз ще отговоря на вашия въпрос или може би докладчикът ще отговори по-добре. Мисля, че няма несъвместимост между приемането от една страна на това, което се разбира като основен регламент и а, въпроси по а, същество, защото в крайна сметка има изменения, има одобрения, има а, триалози и по време на целия този път може да има много въпроси, които разбираемо не винаги ще бъдат напълно съвместими, дори понякога ще бъдат очевидно несъвместими, но това е начинът. Не вярвам, че ще има някакъв проблем. Не знам какво е мнението на докладчика. Добре. Господин Ромева. Благодаря, благодаря, Ален, за а, твоята усилена работа. Тук сме изправени с, с един документ, а, който ние одобрихме в Страсбург, както и компромисите. А, и а, също така имаме и въпросите, които не бяха одобрени на съвета. Имаме информация какво искаха правителствата преди, какво искаме ние да приемем. И сега за мен въпросът е ясен ти добре каза, и аз съм съгласен с принципите, не можем да приемем финансовата логика за увеличаване на капацитета. Тук не става дума за заглавието, става дума за подзаглавията, т.е. как да го направим. И и трябва също така да кажа, че аз съм съгласен, като разглеждаме историята за европейското финансиране, виждаме, че прави, казваме нещо, правим точно обратното и това води до економически загуби, не само загуби на ресурси, но до економически загуби и загуба на ресурси. За това трябва да бъдем много ясни и много прецизни. Аз мисля, че предложението, което а, обсъди, е, а, малко е противоречиво. Трябва да бъдем по-ефикасни, но нека да си припомним, но а, да си припомним, че един проблем е дефицит в системите на контрол. Трябва да се инвестира повече в системите за контрол, за да може да а, по, да не постигнем система, която доведе до свръхкапацитет. Трябва да се подобрят системите на контрол, а това не е добре разработено в предложения текст. На второ място, когато гласувахме доклада в пленарната зала, имаше един аспект, който за мен е много ясен. Да се приоритизират определени сектори, които осъществяват риболов при по-ефикасни условия, с по-добре засегнат социален аспект. И следователно, ние би трябвало да бъдем максимално силни. Именно за това искам да представя един, едно изменение 291 искаме да го включим в списък. То се отнася да насърчаваме селективността, да насърчаваме определени видове риболов, които са по-близки до желаната система и да елиминираме от системата някои е, дейности, които са вредни за риболова като цяло, за, за рибните запаси. И на трето място а, с което ще приключа, винаги е, все още има един е, деликатен дебат, как да се инвестира за сигурността на борда на корабите. Това е една програма на оценка и на капацитета и на компромисите, които правят държавите членки, за да намаляване на тези компромиси. Трябва да се проведе проучване на капацитета. Тук сме съгласни, че тук не трябва да имаме една тясна дефиниция, но на второ място, ако няма компромис за намаляване на капацитета, не можем да се държим като че ли нищо не се е случило. И ако а, имаме ясен компромисен текст, може да постигнем а, резултатите, които а, ние с тебе споделяме и желаем да бъдат постигнати. Благодаря. Госпожа Герлинг. Госпожа Герлинг? Thank you, Mr. President. Firstly, I'd like to thank благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Кадек е, за <clears throat> свършеното. Трудна работа и много съм впечатлена от е, това, което той предложи нас и аз съм работила като докладчик в сянка и за други комисии, се опитах и аз да допронеса <clears throat> не по-малко, не по-малко сърди. Всъщност този огромен а, брой а, изменения, аз дори не успях, за сега не съм успяла поне да ги прочета, но успях да очертая някои от основните моменти, които с част от, побремен, от проблематиката. Очевидно е, че сега нещата са, не изглеждат така, както когато първо разглеждахме темата в Страсбург. Сега очевидно а, има някаква договореност между държавите членки по отношение на годишната финансова рамка и оттам на общата политика в областта на риболова. И трябва да си даваме сметка, че заделените за фонда за морско дело средства са много малко. Имам други фондове, които са доста по-щедро финансирани, като например за регионално развитие или социалния. И трябва да направим така, че Фонда за рибарство и морско дело да подкрепя заложените в морската политика цели, а не целите заложили в другите, е, на другите фондове. Например, се говори за пазване на работни места, но в е, другите фондове също има такава цел и, и там ще има мерки, надяваме се и по-смели, отколкото имаше до сега, така че да не харчим парите от Морския фонд за това. Това мисля аз. Освен това смятам, че финансирането трябва да засили устойчивостта. Всички сме съгласни, но това означава да не спазим заложените цели за изхвърления улов. Защото, честно казано, усеща се, че е, рибарите, които ние е, представляваме тук, са взети от е, страх и безпокойство. не само пари и субсидии за селективни риболовни уреди, а а, по отношение на това, което води до въвеждането им, като например за научните проучвания, разработки, за действията необходими, за да се инсталират и въведат в действие такъв а, вид риболовни а, уреди, така че това, за което говорим, наистина да се случи на практика. Много от измененията са насочени към временното спиране на риболова. Мисля, че това не е правилна посока. Ще дам един пример. Защото спирането като реакция на научни данни трябва да стане нещо, което да бъде редовно като а, действие от страна на риболовците. Т.е. за това говорим, когато говорим за устойчивост, когато имаме а, нужда да затворим една, а, едно риболовно поле, това е защото се опираме на научни данни. Т.е. не може да се свързват с това субсидиите. Това трябва да се прави наредовно. До тук ще спра, господин председател. Много неща имам да кажа. Мисля, че всички сме долу-горе на едно мнение. За абсолютно съм съгласна, че всъщност тайната, която може да ни провали или да ни спаси е в детайла. Благодаря. Господин Стивенсън, благодаря ви и ще кажа, че господин Кавек, Кадек е изключително смел, като пое тази задача има един а, а, известен а, филм, а и то даже не е един, където героите се проявяват през огън и вода и мисля, че ние така ще се докажем, като свършим с това досие. Много е важно, когато очертаваме основите на, на морския фонд, той да бъде насочен правилно. Очевидно това е в посока на селективните риболовни уреди, но също така и въвеждането на телевизията на, на затвореното телевизионно наблюдение като мерка за контрол. Ние искаме а, да се подкрепят а, различните организации, партньорски организации, да се подкрепят усилията в прилагането е, на плановете за управление. Съгласни сме, че е, трябва да се подобри качество на научната информация и там трябва да се вложат още много пари. Трябва да се съгласим все пак е, да има някаква, макар и ограничена помощ по отношение на извеждането на капацитета от експлоатация омбудсмана беше прав, като каза, че до сега заедно с комисията сме харчили огромни средства в, а, усилия да намалим капацитета, без, без това да има резултат. Това са милиони и направо милиарди пари в Страсбург отхвърлихме предложението за въвеждането на прехвърляемите квоти като средство за това. За това оставяме всичко на пазара. Аз не мога да подкрепя подпомагането на економически неустойчиви риболовни зони. Защото ако един риболов не е рентабилен, както всяка друга стопанска дейност на всеки друг пазар, тя трябва да се прекрати. За диверсификацията смятам, че може да направим връзка с структурните фондове и морския фонд, за да помагаме на риболовците и по-специално на малмощабния флот, така че през една част от годината, например, да работят в туризма с. А, туристи, да ги водят да гледат делфините и разни такива неща, чрез конвертиране на а, съответните рибо, а, плавателни съдове. Това ще струва пари, но мисля, че това е добра идея и може да се направи. С господин Валенса също съм съгласен за аквакултурите. Ние имаме необходимост да внасяме 60% от потребяваните е, е, аквакултури. Това не е добре. Трябва значително да насърчим производството на аквакултури в Европа. Това означава да инвестираме. Едно е, е посланието, което проличава във всички наши изказвания. Явно няма пари за модернизацията на флота, модернизиране на а, двигателите, казваме, че ще се намали а, капацитета примерно с 20% и ще им дадем някакви а, средства за това, за големите кораби, ако в а, риболовците от а, маломащабния флот а, запазят или намалят а, своите, своите е, капацитета на двигателите, също може да им помогнем. Започваме с харчене на стотици милиони средства на дънакоплаците по старата програма, като се преустройстват, преустройват корабите и се обновяват абсолютно напълно тези плавателни средства продължават да се водят в регистрите на държавите членки по първоначалната дата на производството на корпуса на кораба. Ако погледнете е, назад във времето, има десетки милиони, които са похарчени за пълна модернизация. Така че аз няма да се съглася пак на подобна а, история да не се стига до пълна модернизация. Не трябва да се прокрадват такива идеи, ама, а ги виждам в а, текста. Та, това е от мен, господин председател. Ще ми се натам да тръгне нашия дебат. Госпожа Фрага. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. На първо място ще говоря за непромисления риболов в докладът на госпожа Родост отхвърли предложението. Смятам, че би трябвало да има компромисно изменение по отношение на този непромислен риболов. Очевидно, и аз имам изменения. Но смятам, че трябва да има компромис. Не съм съгласна с тези, които предлагат всяка държава членка да прави това, което иска в тези въпроси. Смятам, че дефиницията трябва да бъде една, смятам, че дефиницията трябва да бъде подобрена. Защото ако всяка държава прави каквото иска, тогава ще има различия между корабите, които упражняват дейност под флаговете на различни държави членки и това може да доведе до дискриминация, а никой не го иска. Аз съм за дефиниция за непромисления риболов, но една единствена дефиниция. Аз естествено имам моето предложение. По отношение на приоритетите, смятам, че в предложението на комисията са, си забра... са забравили и за преработвателната промишленост, не само за аквакултурите. Смятам, че преработвателната промишленост трябва да бъде включена, защото е важна част от реформата. И на трето място по отношение на 13-ти член несубсидир... несубсидируемите операции. Аз съм срещу новите а, конструкции. Аз съм срещу тях на първо място, защото за мен това е крачка назад и на второ място, защото дори да се каже, че ще се правят нови конструкции, това не означава увеличение на капацитета. Това не е така. В миналото видяхме, че това доведе до увеличение на капацитета. Така че аз не съм за обновяване а, по никакъв начин. Да, аз съм за бракуването. И ще обясня защо го казвам. В първоначалното предложение на комисията за реформиране на ОПОР имаше модел за управление, който беше отхвърлен, но този модел за управление имаше като ефект, като положителна последица намаляването на капацитета. Като няма това намаляване на капацитета в модел на управление като индивидуалните квоти, сега наистина се нуждаем от помощ помощи за бракуване. Така че аз съм за а, помощи при бракуване на кораби. По този начин а, ще се помогне на флота, който сам по себе си не може да се намали. Няма друг изход. Това се вижда от всички, така че аз съм за помощи за бракуването. По отношение на временното спиране на дейност, искам да кажа, че това е възможно при някакви обстоятелства. Има такива, които го критикуват, но кой ще критикува а, временно спиране на дейността, когато има а, петролни разливи? такива неща са се случвали. Така че при аварийни ситуации, при извънредни ситуации, да, помощите при временно спиране на дейност могат да бъдат подходящ вариант имахме регламента на господин Стивенсън за помощи при, на, за пазара. това беше споменато от господин Дейвис, но тук има изменения, които са срещу помощите при складиране. Аз смятам, че това е единствената гаранция, която остана от тези, които фигурираха преди. Всичко друго беше заличено. Единствено останаха помощите за складиране, така че аз съм за запазването на този вид помощи. Освен това, въпросът за финансирането, дали да бъде 1%, дали да бъде 2% и дали да спазваме графика или да не го спазваме. Аз като съм единствената, съм за помощи за складирането, които да бъдат по време на целия прогресивен период и тези помощи да не намаляват. По отношение на диверсификацията. За диверсификацията и създаването на работни места комисията вижда единствено място, което е извън риболовния сектор, други, които вижда диверсификация единствено вътре в сектора. Аз съм за двата варианта. И вътре в сектора, и диверсификация извън сектора. Не бива да се ограничаваме само до един от двата варианта. А, има и други важни точки, но мисля, че за момента това е достатъчно. Благодаря. Благодаря госпожа Фрага, госпожа Родост. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Кадек най-сърдечно. Аз зная какво означава да работиш с толкова много изменения и аз много се радвам, че сътрудничеството с докладчиците в Сянка беше толкова успешно. Благодарна съм ти, Ален, че използва регламента като основа за бъдещия фонд. Това не би могло да бъде и друго яче. Именно а, за това беше възможно да се използва регламента като основа. Има селективност. Колегите, които бяха в Ирландия, заедно с нас научиха, че проверките не могат да. Няма как да има твърде строги проверки, тъй като риболовците са много изобретателни и намират пролуки в разпоредбите. Трябва проверките да бъдат достатъчно добри и а, законодателството да бъде такова, че да може да се а, избегнат възможностите за пролуки. Не съм съвсем съгласна с, с призова ти за предпазливост във връзка с конкурентоспособността, ако искаме да насърчим промяната на работ... на, на заниманията. Фе, някои фермери са напуснали а, фермите си, и, но ако рибарите искат да напуснат професията си, трябва да им дадем възможност да научат нещо друго. Сега по въпроса за модернизирането на флота, това е много тежък проблем. Редици изказали се го засегнаха. Факта, че флота остарява, не е само достатъчна причина за това когато има свръхкапацитет, може да се реши бракуването. А когато няма свръхкапацитет, може да говорим за нови а, а, съдове все още не сме решили и не сме уточнили какво е свръхкапацитет. Би трябвало също така да намерим добро добра дефиниция и на малки и дребномащабни крайбрежни риболовни стопанства. Все още има какво да се работи. В общи причини. В, в общи линии трябва да кажем, че може да разрешим бракуване там, където има свръхкапацитет, но трябва да поработим добре по формулировката. Госпожа Патрао. Благодаря, господин председател. Бих искала да кажа, че когато прочетох за първи път предложението на комисията, по въпроса за фонда за морско дело. Аз разбрах, че става въпрос за фонд, който да подкрепя най-вече излизането от тази професия. Това ме притесни. Най-вече, защото аз смятам, че трябва да решаваме и трябва да разглеждаме как да се извършва по-добра риболовна дейност. Така че, нека сега да се възползвам от случая, за да благодаря на докладчика за свършената работа и за всичко, което трябва да продължава да прави. Аз съм съгласна с всичко изказано до сега от докладчика. Считам в този случай, че думата, която трябва да се използва е да се а, извършва риболовна дейност по-добре. Няма нужда от по-големи количества за по-големи приходи. Това, което трябва да направим е да създадем условия, които да преминават през по-добрата квалификация, по-доброто обучение, обучение на риболовците. На първо място и самият начин за управление на улова, за да може а, приходите да бъдат по-големи. Всичко това да доведе до това, че риболовците да не чувстват нужда да осъществяват свръхулов, нещо, което засяга негативно не само ресурсите, но освен това води и до негативни ефекти в дългосрочен план. Ето защо трябва да им предоставим средствата, условията, съоръженията, съоръженията, които да им позволяват да упражняват дейността все по-добре. Трябва да заложим на образованието, на обучението и смятам, че фондът трябва да бъде насочен към тази цел. Самата професия трябва да получи своето достойно място защото ако това не стане, ще бъде трудно подмладяването на бранша, защото всички ние се нуждаем от млади хора, които да започнат а, тази а, дейност, а, което да промени сегашната конюнктура. Освен това, а, хората, които се занимават с тази дейност, трябва да бъдат а, предприемчиви, нещо, което може би сегашното поколение е, не притежава. Но в момента предприемаческия дух би позволил за едно по-добро осъществяване на дейността. В обобщение искам да кажа, че могат да бъдат създадени условия, за да може риболовците да придобият по-големи доходи от осъществяваната дейност. Но не става въпрос за количеството улов, а става въпроса за приходите. Риболовците няма да осъществяват свръхулов, ако има условия, които им позволяват добри приходи след първите продажби. В връзка с всички тези линии, които водят до съхранение на ресурсите, залагането на научно-изследователската дейност е основен, ключов момент. Трябва да се работи много, за да се а, постигне а, еднообразието, защото не всички научни данни, с които се разполага, са данни, които могат да се сравняват помежду си. И в а, положение на равенство, точно това би било един съществен фактор – Всички тези данни, които се събират в различните региони, в различните държави членки, следва да могат да се сравняват помежду си. По този начин ще имаме поглед върху цялата екосистема а, така че по този начин ще могат да се прочитат по правилният начин и научните становища. Моделите да бъдат еднообразни. Експерименталният риболов може да бъде начин за увеличаване на приходите и намаляване на натиска върху ресурсите. Беше споменато и за тези временни спирания на а, дейността, както каза Карман, аз също съм за тези спирания. Аз съм срещу твърдения, които казват, че ако не могат да осъществяват дейност в момента, да не осъществяват дейност. В крайна сметка, ние говорим за професионалисти, за човешки същества, които в този момент не искат да се откажат от риболова, но се срещат с такива обстоятелства, които им пречат да излязат, за да осъществяват дейността си. Ние не можем да им кажем, а безпокойно, бъдете търпеливи, тази седмица може и да не ядете, ама другата ще ядете трябва да съзнаваме всичко това. От друга страна, ми се струва правилно да съществува подкрепа за достойно излизане от тази професия на професионалистите. Тази а, подкрепа аз я виждам под формата на намаляване на натиска върху а, улова. И друг аспект, който искам да спомена, е модернизацията и обновяването на плавателните съдове. Тази възможност, заедно с подобряването на оперативните и логистичните възможности на пристанищата, за мен са начини за подобряване на безопасността. Не става въпрос единствено за това да кажем, че има стари кораби, по-обновени кораби, португалските кораби, португалският флот не е обновяван. И става въпрос за притеснения, свързани с безопасността. Не можем да игнорираме игнорираме този въпрос. Но положението трябва да бъде анализирано случай по случай. Не съм и съгласна да има а, готови фондове, които вече са предназначени. Не съм съгласна да има такива средства, които да са предназначени директно за предоставяне на помощи за модернизацията такива помощи трябва да бъдат отпускани, когато е а, заложен на безопасността на а, тези кораби. По отношение на логистиката в пристанищата, оборудванията в пристанищата, а, днес, когато говорим за забрана на изхвърлянията, това е важен въпрос. А в, на девете Азорови острова, в, както и в други крайно отдалечени райони, искам да ви кажа, че там не съществуват възможности за третиране на изхвърлянията. Може би идеята е много добра, но в нито един от тези девет Азорски острова не а, съществува възможност реално да се третира въпроса с тези изхвърляния. А нека да не започвам да говоря и за несъществуването на преработвателна промишленост, която да може може да използва тези изхвърляния. Искам много накратко да спомена и някои други елементи, които ми се струват изключително важни в този доклад. Подкрепата на древномасштабния риболов. Аз съм съгласна с това, което бе казано тук. Искам само да добавя, че тази подкрепа на крайбрежния риболов е много важна най-вече за а, зоните, които са високо зависими от риболова, като а, много отдалечените райони. Представете си, имаме, а, имаме остров от 300 жители и тези хора зависят изцяло от а, риболова. Ние не можем да обречем този регион на глад. По отношение на складирането, Карман, Карман вече спомена този въпрос и аз съм съгласна. Да, този въпрос е съществен, защото последният ресурс за интервенция, с който ни разполагаме, е точно този. Бяха споменати различни аргументи и аз ще добавя още един. Складирането би позволило в периоди, в които няма такова голямо количество или има по-голямо търсене, тези продукти да бъдат изкарани на пазара. Не можем да забравим този аспект, защото този аспект е свързан с по-високата рентабилност от извършваната дейност. По отношение на въпроса за пускане на пазара, търговията, аз съм отново съгласна с тези, които казаха, че това е един от липсващите елементи в предложението на комисията. Подкрепата за аквакултурата е изключително важна въобще за економиката, за рибното стопанство. Бяха споменати много въпроси. Това ще позволи аквакултурата и помощи, предназначени за аквакултурата, ще спомогне и за намаляне на натиска, който в днешно време съществува върху а, рибните ресурси. А, по отношение на подкрепата за регионалните консултативни съвети. Смятам, че тези консултативни съвети трябва да получат по-голяма подкрепа. Така че в тази връзка трябва да съществуват средства, за да може да изпълняват своите нови правомощия. Госпожа Гарсия Еро, казах председателят. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Кадек. Естествено, става въпрос за много изменения, но вие вече имахте възможността да ги разгледате, така че вече имате ясна представа. По някой път се пред се внасят много изменения, но в крайна сметка това, което е важно е съдържанието, а не количеството. Моето изказване ще бъде много кратко. Защото в крайна сметка и ние бяхме помолени да спомогнем за вашата работа. Аз от, делега... от испанската делегация искам да помогна за вашата работа, като а, кажа, че рамката е демократична. В Страсбурго беше прията една демократична рамка. Може би в моите изменения сте видели, че аз подкрепям а, подхода, според който всеки критерий, всяка а, цел по същество не трябва да а, позволява увеличаване на капацитета, независимо за какво говорим. Ако това е така, тогава използването на фондовете може да бъде възможно най-широко. Толкова широко, колкото ние решим. Толкова широко, колкото са риболовните съоръжения, колкото са нуждите от риболов, нуждите от аквакултура на европейско равнище. Защото ние сме 27, нека не го забравяме. Ние не сме една ние сме една мозайка. Искам да кажа, че съм съгласна с едно изменение. А, то е свързано с дефиницията на непромишления на крайбрежния риболов. А, не трябва да бъде оставена, оставена без да бъде направена дефиниция на тези въпроси. Беше направено рационална употреба на тези, които имат на тези, за които е най-лесно и имат най-лесен достъп до тези фондове. Това са тези, които имат ресурсите, тези, които могат да защитат своята необходимост за капацитет, бракуване, модернизация или каквото и да било това. Защото след това те ще заложат на нов кораб. За мен това е изненадващо. не би трябвало да се заменят тези кораби. Модернизацията. Какво да кажем за модернизацията? Това не означава да модернизация, но не с цел увеличаване на капацитета но трябва да говорим и за адаптиране на тези кораби към едни а, достойни условия за работа, здравни условия, както и да бъдат адаптирани за, към екологичните условия, да бъдат а, инсталирани такива а, двигатели, които а, да бъдат насочени към а, малки, малко емисии, въглероден блок и така нататък. Политики, насочени за модернизацията, но без увеличаване на е, капацитета. Но нека пак да спомена, това е един забравен сектор, който не трябва да бъде забравен. Това, което правим, не трябва да вреди на крайбрежния и дребномащабен риболов. Защото, бидейки по-малки, дребномащабен, те отново ще бъдат а, е, негативно м, засегнати. Това е моето мнение. И ви моля, моля ви наистина да бъдете чувствителен при включването на някои от нашите изменения. Съгласна съм и имам също така изменения, член 48, че фонда трябва да разполага с средства за професионална квалификация на младите хора, за жените, за борба срещу дискриминацията, за хората с увреждания в съответствие с условията, на кои, в които те могат а, да работят. Не само в а, сектора на рибарството, на аквакултурата, но и в преработвателната промишленост. Според мен трябва да има и средства, които да са насочени към професионалното преориентиране и това да бъде за зоните, които са най-много засегнати от а, кризата. това да бъде помощ за тях, за да се преориентират, преквалифицират, защото нека не забравяме, че има региони, които се издържат само и единствено благодарение на а, рибарството. това правим и с а, автомобилите. Примерно субсидии за да променяме а, на 10 години автомобилите. Но промяната не е с а, заместване с такива автомобили, които са електрически, например. Нека да се замислим върху тези въпроси, защото в действителност трябва да се инвестира, за да има повишаване на научно-изследователската научно дейност, събиране на данни, управление на данни. С това сме съгласни. И още едно изменение, което казва, че ако има природно бедствие, следва да се предостави подкрепа. Не може риболовците в този момент да бъдат оставени на съдбата. Не може това да се каже сериозно. Не може да се каже, ами изоставяме ги. Защо точно риболовците? Защо не в други сектори? Така че ние говорим за цели, за критерии, не говорим за количество. По някой път говорим за количество. Не, не, нека да говорим за критерии. Критерии по същество. И конкурентноспособността, това е последната точка, която ще спомена. Това е важен аспект. Това не означава, че има свръхексплоатация. Това не означава, а, че искаме да има такова използване на риболовните съоръжения, които да нанасят а, вреда на околната среда. Не, това означава а, корабите, операторите или най-ефективните предприятия да бъдат най-високо оценявани при получаването на а, такива помощи, на такива средства, ефективни от економическа, от а, трудова гледна точка. Вие сте този, който трябва да разгледа всички тези изменения. А, може би ви се струват прекомерни на брой, но според мен, имайки предвид факта, че ние депутатите участваме в този парламент и това е начинът ни на участие, имаме тази възможност, за да участваме в взимането на решение. Така че ми се струва, че си заслужава усилието, което вие ще а, направите. Така че ще съм благодарна, ако приемате измененията. Благодаря, госпожо Гарсия Яра, госпожи, господин Ферейра. Обригад, президент. Е, Благодаря, господин председател. Позволете е да кажа нещо в по-общ план и след това ще се спра на някои от конкретните изменения, внесени от моята политическа група. Разглеждайки първоначалното предложение на Европейската комисия, И ако сте благосклонно настроен, ще кажете, че е, за какво не е този фонд? Той всъщност е един фонд, който организира и напускането на индустрията, на закриването на отрасала. Вече се посочиха някои от лошите страни на предложението, макар и само от части. Аз мятам обаче, че междувременно нещата се подобриха и трябва обаче да продължим в, това, в тази посока, да се прицелваме към а, пропуските и към а, погрешните позиции, изложени в първоначалното предложение. Около 150 са а, предложенията, които внася моята политическа група. Някои вече бяха споменати от преждеговорище, ще спра само на някои от тях. Очевидно, въвличането на, млад... на младежите а, насочването им а, да работят в този сектор. А, защото риболовците остаряват в много държавите. Но искам да ви кажа, че това е част от един по-общ проблем в предложението, а именно а, а, нашите, а, е, нашето риболовство в Европа е, а, е, страшно разнородно. А, това се вижда, когато говорим за видовете риболовни съдове, за различните риболовни уреди. Те са много различни в различните държави, а в този регламент изобщо не става ясно, че имаме такова разнообразие, защото на практика изискванията ще се променят в зависимост от това, за в коя държава ги прилагате. Така че да оставим на страни въпросите за разнообразието, които са толкова важни за Европа. Смятам, че привличането на младежите към професията е важно. Ако в този сектор не бъдат наемани млади хора, той ще западне и изчезне. Комисията осъзна своите пропуски. Неодавна в пленарна зала комисарът заяви, че е готова да поведе действията насочени към преодоляването на този първоначален пропуск, така че да има прилив на младежи в професията. После за втоварването на улова и за инфраструктурата на пристанищата. Разбира се, и в това отношение държавите са много различни. Особено когато имаме много крайбрежно е, крайбрежна дейност с, с, с малки риболовни съдове. А, имаме там често недостиг на инфраструктура, като малки пристанища, като пазари. А, като складова база, за да може тези хора да получат някакво възнаграждение за този усилен труд, положили в морето. А, мисля също така, че а, и докладчика добре се е насочил и е очертал някои тези проблеми. Ние предлагаме нашите изменения, за да може остротата да се, а, на погледа да се засили. А, Искаме да се работи и по сушата, така че да се помогнат дейностите по море. Особено в райони, където има много крайбрежен риболов. Въпросът за безопасността също е важен. И за това говоря за изграждането на специални риболовни пристанища. Що се отнася до безопасността на, самия, на палубата на самия кораб стои въпроса за подмяната на двигателите. Това е една потребност, която е жизненно важна и неотложна. в много случаи, когато говорим за крайбрежните риболовни кораби специално, това е наистина много неотложен въпрос това са а, хора, не забравяйте, които рискуват живота си, излизайки а, в морето за риба, защото това е въпроса. Или ще отидеш да ловиш риба, или ще умреш от глад. Това са въпроси, които засягат райони, изпитващи и без това сериозни социални а, затруднения. А, и маломащабните е, флоти са много засегнати по отношение на замяната на двигателите. Не е правилно сега да се игнорира е, като цяло реалното положение на е, този подотрасъл. Това са неща, които трябва да се коригират. Що се отнася до налагането на забрана за опазване на биологичните видове? Има научени основания за тези забрани, дори когато няма свръхулов или свръхкапацитет. Пак е важно в сезона, в който се хвърля хайвер, например, да се наложи такава забрана. И риболовците в широк план са съгласни с това Очевидно е, както казаха и колегите, е, риболовците обаче трябва да е, имат поминък и когато не могат е, да излязат за риба. Тоест, това са мерки, които имат обществено а, и социално значение, защото се гарантира и хранителната верига. Затова трябва да се решава въпроса какво става с а, приходите на риболовците, когато не им е позволено да а, излизат за риба. Господин Кадек насочва поглед към това а, много е важно да научим повече за това как, а, на какво се опират нашите политики по отношение на риболовните ресурси, защото на много места се натъкваме на случаи, когато имаме ужасяваща неграмотност и незнание по отношение на тези запаси. И накрая Европейския съюз ще трябва да плати за това незнание държавите членки ще трябва по-отделно да си плащат за такава една политика. от една страна има европейска политика и съответно европейски ресурси и съответно Европейския съюз следва да плаща с собствените си средства за европейски политики или поне в голяма част да плаща за това. Аз мисля, че политиката сега, сега не отива достатъчно далеч в това отношение и искам да се заостря малко предложението на господин Кадак. Съм, къдеки съм направил такова предложение. Мисля, че е, няма разногласие относно значени, значимостта на древномащабния риболов. Е, има редица препоръки е, в проекта доклада. Част от тях имат значително практическо приложение и това е тема на много от предложенията на колегите, които аз искам да похваля за това, особено когато говорим за засилване на подкрепата подкрепата да е по-голяма, отколкото това, което предлага Европейската комисия. Ние внасяме едно предложение за подобряване на първоначалната позиция, изразена от Европейската комисия в нейното предложение по отношение на древномащабния риболов на базата на това, което знаем за него и по-специално засягайки въпроса, който не спира само до разглеждането на това колко е голяма дадена риболовен съд. Аквакултурата. Ще кажа съвсем а, набързо няколко думи за това. И имаме огромно разнообразие и в това отношение в държавите членки. Различно е, различни са формите на собственост, търсят се различни форми за отглеждане на аквакултури. А, които да стават на самото крайбрежие или по-далеч от брега или в, затворни басейни. някъде няма възможност технически да се извършва рибовътство офшорно това означава, че ако това не го отчитаме, ще осъдим а, някои от държавите членки на това никога да не извършат никакво рибовътство и м, трябва един вид да си крайбрежна страна по а, крайбрежна Атлантически океан, за да имаш право на това. А, важно е да имаме механизми, гарантиращи подкрепа в случаи, например, е, на национални, е, на, извинете, на природни бестия. Това също е част е, от политиката по отношение на древномащабния риболов. А, и наци... Защото в националните бюджети е, няма винаги средства или тези средства, които пък се предвиждат, не, не са достъпни за риболовците. Риболовците също страдат при извънредни бедствия, бедствени или други подобни ситуации и трябва да ги подкрепяме и тогава. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, Лен, за доклада ти. Е, определено ти предстои огромна работа. Колегата Раул вече спомена най-важните неща от гледна точка на зелените, така че няма да се впускам във всички подробности. Първо, мисля, че всички ние трябва да се, да се поздравим за гласуването в пленарната зала миналата, по-миналата седмица за, а, което беше насочено за по- печеливш риболов, ако погледнем Норвегия, Исландия или Нова Зеландия, където рибните запаси са изобилни, там няма никакви субсидии за риболовците. Исландия, вие знаете, че е един проблем а, с присъединяването им е, че те не искат а, да влизат в европейската система на субсидии, което е прекрасно, но ние бихме искали да знаем как да, да, да, да бъде ясно, че нови европейски фонд трябва да а, е, прилага обор е, устойчиво. Е, също така искам да засегна въпроса за намаляването на емисиите на въглероден диоксид. Мисля, че това е един елемент, който трябва да фигурира във всички регламенти. Знаем целта до 2020 година за намаляването на емисиите на СО2. А в риболова това става чрез заместването на двигателите на риболовните кораби. Това е изменение 1385 е, за насърчаване на методи на риболов, които са по енергоефективни. Така че ако ако, например, а, ако се лови риба с, траулери, а, замърсяването е много по-голямо. Също така а, трябва да обърнем внимание за възстановяването на дъното на морето. А, устойчиво развитие и управление на крайбрежните влажни зони. А, изменение 310, където се говори за възстановяването на рибните запаси. Тук също така ще трябва да бъдат въведени проблеми за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, за да не се, за да се подобри възможността за абсорбиране на CO2. Измененията за намаляване на отрицателното въздействие върху върху ам, здравето на животните. Тук трябва да се подкрепят известни проекти за разработване на методи на риболов, които са по-малко вредящи. Аз тук говоря за прилов, а, който включва, да кажем, морски птици, а, или е, това е изменение 608 и 1288. Изменение 775 в него се говори за това, че не се предвиждат инвестиции за онези сегменти, в които държавите членки не са доказали, че има баланс между капацитета и наличните ресурси. С други думи, не би трябвало да хвърляме парите на данекоплатеца за а, ефективност на горивата, ако не знаем, че има, ако сме сигурни, че има баланс между капацитета и наличните риболовни съдове. Това е една политика, която се прилага твърде дълго в Европейския съюз и на която трябва да се сложи край. Благодаря, господин Томас, има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин докладчик. Разбирам, че трябва да засегнем само основните неща, което ще направя. Първо искам да кажа нещо, което беше казано от Изабела Левин. Необходимо е да се развие дейността, риболовната дейност по посока на устойчивостта. Защо, питам аз, да не се трябва да се смени в едно от измененията Fuel Efficiency с Energy Efficiency. Има редица пунктове, господин председател, по които би трябвало да се съберем всички ние, тогава когато говорим за увеличаването на контрола върху данните, тук наистина трябва да се предвидят правила, които да се прилагат във всички случаи. На второ място ние сме постигнали съгласие по въпроса за регионализацията, но тук са засегнати два въпроса, както казаха колегите. Дявола е в подробностите. Според мен, броя на измененията е насочен към едно сближаване на позициите. Във връзка с диверсификацията споделям становището на докладчика и на, имаме проблеми с дефиницията, дефиницията на диверсификация и на поливалентност. Аз по-скоро предпочитам поливалентност, тъй като тук става дума, че не бива да забравяме, че общата опор е също така част от политиката на Европейския съюз е изхранването на населението и бихме желали също така да се увеличат и морските ресурси. Други въпроси, по които си заслужава да се обсъди, са свързани с ам, това, което приехме в Страсбург, когато Европейския съюз реши въпроса за а, разтоварването, за изхвърлянето, тогава а, ще може да се отразят изискванията и потребностите на местните общности. И също така би трябвало да се предвидят мерки и във връзка с Европейския фонд, във връзка с подмладяването на флотилията. Искам да поставя въпрос съвсем накратко. Всички искат, естествено, младите да поемат штафетата. Всички в парламента говорят, че младите младежите са приоритет но когато дойде време да се действа, нещо не се получава. Това беше идеята лансирана от докладчик, от Крис Дейвид и от колегата Руева. И как да мотивираме младите в тези условия, които, извинявайте, че го казвам, но на някои от кораби са просто мизерни. вие знаете, че този а, сектор има а, оценка три пъти а, къде, което означава, че има опасност от нещастни случаи, включително и смъртни случаи. Аз разбирам а, а, господин Стивенс, а, който откроява рентабилността на риболова. Естествено, трябва да намерим някакъв баланс. А, а, аз поделям становището, че трябва да се лови по-малко риба, но а, рентабилността трябва да бъде на необходимото ниво. Необходимо е да се обнови флота, да се подобри енергийната ефективност, а, селективността. Също така ресурсите. Доста колеги казаха, че по въпроса за обновяването на флотата трябва да се учете също така и проблема за капацитета и свръх капацитета. Това беше показано и от докладчика. Има проучвания, които посочват липсата на дефиниции, няма хармонизиране между държавите членки по въпроса за капацитет и свръхкапацитет и се задава въпрос дали този капацитет трябва да бъде изчисляван глобално, защото може би има свръхкапацитет в европейски мащаб, но а, дали той трябва да се разбие на риболовни зони, дали трябва да се а, очертаят някои зони, в които няма свръхкапацитет. И това, са, това води до някакви несправедливи характеристики а, и дефиниции на капацитет, свръхкапацитет, трябва това да бъде включено в дискусията. Тук ще спра, защото надвиших времето си, но искам да кажа, че съм предложила изменения във връзка с, с устойчивостта, отчитайки редица, отчитайки редица критерии и усилия, които ще дадат възможности на професионалистите да отразят необходимостите, свързани с обучението, с помощта, разбира се, на Европейския фонд а, благодаря. Естествено, има много други неща, които мога да кажа. I've come in a little bit late, so I'm not going to dwell on a много от въпросите, които бяха поставени до сега, трябва да кажа, че поне така ми казаха и колегите от моята политическа група. Ние сме за това, което и другите колеги говориха по отношение на налагането на тези мерки, които се е, приемат и така нататък. Не е достатъчно се каже забраняваме изхвърлянето. Необходимо е, разбира се, да направим така, защото то да не се случва изобщо а, и традиционните риболовци, както едри, така и е, дребни, трябва да променят а, е, своите мрежи, така че е, дребната риба да не се задържа в мрежите, вместо да бъде улавена и след това да се кара а, в преработвателни предприятия за рибно брашно мисля, че днес може да прозвучи, някои изказване прозвучат радикално, но всъщност ние искаме да направим така, че да променим нещата. Да идете в която и да е държава на Съюза, в едно малко рибарско пристанище. А, там се провеждат различни проверки. Е, мисля, че много от депутатите отчитат това и искат да се променят нещата. Та там е, инструктурата изобщо не отговаря на изискванията. Не говоря за големи пари, а за малки инвестиции, които да помогнат на тези рибари да влязат в 21 век, не говоря за съвремието изобщо. И не става въпрос за големи пари, за малко средства става въпрос. А, така че трябва да се види колко е голямо едно пристанище, колко а, риболовни съда костират там а, няма много големи е, средства в бюджета, трябва да ги използваме целенасочено. Да видим а, а, каква е реалността. А, голяма част от риболовците а, а, именно в такива пристанища а, а, ще акустират, поне в Ирландия е така. А, и един вид не говоря за някакви големи пари, защото всички страдаме от бюджетни съкръщения, но поне да се заделят някакви средства. Там има и а, а, неща, които може да взаимстваме от разпределението на средствата за земеделците, например. Тоест, да вземем техния шаблон един вид а, не става въпрос а, за 100%, за 45%, 50%. Държавите членки също са задължени, струва ми се, да а, финансират а, тези необходими а, дейности, които да модернизират малките пристанища. Голямата част от финансирането идва от Европейския съюз. Имаме огромни шансове да направим така, че да се замени частично поминъка, именно да засърчаваме аквакултурата. Не може да се е, забравя факта, че при отглеждането на аквакултури има голям период е, на отглеждане, е, докато се стигне от ембриона до е, изваждането на стоката на пазара. А, ста, за извеждането от експлоатация. Знам, че това не е панацея и не на всички се харесва, но трябва да направим, да гледаме нещата диференцирано, защото иначе модернизират се средства и сам, със средства корабите и това само води до прахосване на пари. Трябва да видим какви са квотите, а, как да направим а, риболова по-устойчив. Надявам се някой ден а, а, да успеем в това отношение, дори процентът на средства да е минимален. Благодаря. А сега давам думата на комисията господин Пенаса, след това и господин докладчика. Много благодаря, господин председател. Благодарен съм за многото коментари. Много съм доволен от ползотворната работа на, госпожи, на господин Кадек. Има 2800 изменения. Това означава много работа. Ще се опитам а, да дам. Няма да мога да дам отговор на всички въпроси, защото нямаме време. Ще се радвам, ако ми позволите да разясна философията и принципите в съзвучие, с които комисията ще разглежда е, различните е, изменения, които са представени. Като цяло и принципно този а, Европейски фонд за морско дело и рибарство, като всички други а, структурни фондове, предложени от комисията, е а, фонд, чиято цел е да приложи на практика стратегията Европа 2020. Това означава фондове за промяна, а не фондове за неустойчиво статукво. Така че това е философията на нашето предложение. Каква е нужната промяна? Естествено, ние а, не може да а, пренебрегнем а, основният регламент, нито политическата действителност, но има някои приоритети, независимо от отделните детайли, има някои елементи, по които всички са съгласни. Няма никой, който да не е съгласен, че ние трябва да водим рибните запаси към, макси, към максимален устойчив улов. Всички сме съгласни за това, че ние зависим в голяма степен от вноса на риба и може би аквакултурите е едно от, разреш... едно от разрешенията за справяне с този дефицит. Всички искаме зоните, където населението зависи от риболова да осъществява и други допълнителни дейности, които да създават работни места и богатство в определените зони. Така че мисля, че всички съзнаваме, че се нуждаем от подходящо управление на опор с достатъчно средства, с достатъчно средства, за да може да имаме и подходящите научни становища и така нататък. Така че мисля, че всички сме съгласни с това. Това са приоритетите, господин председател. Глед Гледната точка на комисията е, че колкото повече включваме в този регламент други мерки, толкова по-малко средства ще имаме за истинските приоритети. Така че от гледна точка на комисията е важно не само този фонд да се занимава с тези приоритети, а този фонд да не се занимава с две неща. Позволете ми да кажа, че комисията смята, че фондът не трябва да се занимава с, според нас. На първо място да повтаря грешки от миналото и на второ място да се опитва да поддържа изкуствено с публика публични пари дейности, които не са устойчиви. Според нас това са двете неща, които не следва да бъдат финансирани. И накрая позволете ми един пример. Ние разбираме и ви приканваме да помислите за следното. Един малък фонд, като нашият, за него е важно да имаме достатъчно средства за приоритетите някои от ораторите говориха за включване на интервенция а, по отношение на пристанища, модернизация на пристанищата и така нататък. Комисията е съгласна, че тези инвестиции са важни, дори много важни. Това е така, но тези инвестиции могат да се финансират с други фондове. Те могат да се финансират с фондовете за регионално развитие. Защо да използваме нашия малък фонд, средствата от нашия малък фонд за финансирането на неща, които могат да се финансират с други много по-големи фондове. Това иллюстрира а, точката, която е много важна за комисията. Нека да се опитаме да, централизира, да центрираме, да фокусираме този фонд към истинските реалните приоритети. Благодаря много. Председателят, благодаря господин Кадек. благодаря, господин председател. Всички имаха възможност да се изкажат и се изказаха много добре. Е, чух бележките и на едните, и на другите. Те са свързани с внесените от тях изменения. Сега нещо съвсем дребно като коментар. Нека да говорим за малка комисия, малко финансиране. Аз не искам това а, прилагателно. Ние сме една законодателна комисия. Има големи комисии, които не са законодателни комисии, а ние работим по законодателни текстове. Така че нека да не чуваме, че нашата комисия е малка комисия. Аз всъщност говоря това, за, по, по това, което ти каза. И така говорят и колеги, и това малко ме ядосва. Именно за това си го позволих да го кажа. И така, уважаеми колеги, както чухте, както и аз чух, не всички сме на една и съща вълна. Въпреки това обаче ще се опитаме да сближим позициите. Но при едно условие, което ми се струва важно. Ти разбираш за какво поставям този въпрос. Това е свързано с идеологията на мен това ми се струва изключително важно. Не трябва в нашата прекрасна комисия по рибното стопанство аз всъщност не преувеличавам. Да, вие сте депутати, които работите. Именно за това казвам. В тази комисията а, в нашата комисия не би трябвало да се противопоставяме на онова, което би желал реболовния сектор и което би а, спасило неговата дейност. Не би трябвало да а, противопоставяме севера, севера на юга. не би трябвало да смесваме доброто и лошото. Е, има хора, които искат да запасят океаните, други, които искат да ги разрушат. би трябвало да имаме воля да насърчаваме европейски устойчив риболов. И сега, имайки предвид добрите условия, които поддържаме с докладчиците в Сянка и с вас, ще работим, за да намерим компромиси, които да бъдат последователни, конструи, конструктивни и всеки ще може да намери своята позиция и ще доведем този доклад до победен край, за да стане това един доклад модел. Председател. Благодаря, господин Кадека. Сега преминаваме към точка 17, 17 от дневния ред създаване на система на общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Вече имахме размяна на мнения през ноември месец, а сега господин Ромаева ще ни представи неговия проект от доклад. Давам думата на господин Ромаева. Благодаря много, господин председател. Давайте. Както изложих а, преди а, време, става въпрос а, за доклад, който е свързан с привеждането в съответствие с Лисабонския договор. Така че въпросите са по-скоро технически и правни. Така че аз подготвих и доклада по един доста а, лесен начин. Единственото изменение, което аз, аз въвеждам, е свързано с времето за действие на делегираните правомощия. периодът, който аз предлагам е 3 годишен. Така че единственото, което аз направих, беше този доклад да бъде последователен и да отговаря и на други доклади, които вече бяха изготвени тук. Казвам, че става въпрос за законодателната част на доклада. Въпреки това, ние не може да пренебрегваме един важен факт. Темата има политическо отражение и то силно, защото говорим за а, нелегален риболов, говорим за механизми за а, контролиране на ННН а, риболова. В този смисъл ние се намираме пред а, един дебат, а, в, който в момента се развива на много фронтове. Не е случайно, че след а, много години, след много намеса, най-накрая комисията представи своят списък от 8 държави, които счита като а, недостатъчно сътрудничести а, държави срещу ННН риболова. Аз го казах преди и сега ще го повторя това е една добра първа крачка, но в крайна сметка си остава само една първа стъпка. Това означава, че недостатъчно. Смятам, че трябва да призовем комисията да работи по-решително в този иницииран процес, като към този списък от 8 държави, които, нека да кажа и това, не са най-големите отговорници по отношение на количеството на извършван ННН риболов. И да включи към този списък, както казах, държавите, които а, имат с, заради капацитета, заради въздействието, заслужават много повече да бъдат включени в този списък, като Индонезия, Филипините, Русия и много други. Дори, дори, защо не, а, нека да споменем и Китай, защото винаги е големият отсъстващ в тези дебати, защото а, привидно се страхуваме да извадим това име върху масата. Така че настоявам, че става въпрос за един жълт картон, дори не става въпрос за червен картон, става въпрос за предупреждение, говоряки за този списък. Поради тази същата причина смятам, че е добре да се възползваме от тази възможност, от този дебат, не толкова от този доклад, за да припомним на комисията, че ние сме заложили много в този аспект че а, доверието в Европейския съюз в, НН, в борбата срещу ННН на риболова е много важен, защото ние трябва да изискваме другите държави да сътрудничат в а, тази борба. Освен това, като внасяме продуктите, ние трябва да гарантираме, че те отговарят поне на а, минималните а, стандарти на срещу НН риболова. Така че това е предизвикателството, което според мен е най-съществено, това е предизвикателството пред Европейската комисия. Знаем, че има а, страни, на които не е приятно да вървим в тази посока. В а, някои случаи дори има а, страни, които когато защитават екологията и околната среда, говорят много, но когато трябва да се приемат конкретни действия, Сърбия не са толкова ентусиазирани. Така че е важно да бъдем много решителни, категорични в тази посока. Повтарям, докладът е напълно технически, свързан с привеждане в съответствие с Лисабонския договор. Това е докладът сам по себе си, но дебатът е по-важен. Аз се възползвам от присъствието на представител на комисията на господин Пенас, за да призова отново този списък на несътрудничещи държави да бъде увеличен и освен това в този списък да бъдат включени и корабите, върху които съществуват подозрения. И накрая, за да приключа с моето изказване, искам да кажа, че в момента в Европейския парламент се осъществява изследване. Не знам графикът, не знам точно кога ние ще разполагаме с резултатите, с заключенията от това изследване, но то е свързано с спазването от страна на продуктите, които се внасят, на регламентите срещу ННН риболова. Това е важен въпрос. Важен е най-вече, защото този регламент трябва, е един от стълбовете на опор и трябва да бъде такъв. Така че искам да повторя още веднъж, че ние трябва да съзнаваме през цялото време, че основното предизвикателство в определени случаи и в този случай трябва да бъде да бъдем решителни и да засилим още повече този инструмент, с който разполагаме. Така че мисля, че когато видим заключенията на това проучване, ще знаем по-добре кои са основните ни опоненти, защото има някои, които привидно са притеснени за неща, които се случват, но от друга страна искат тази система да бъде разрушена. Мисля, че тази тема е наистина много важна. Ще се възползвам, за да посоча и а, колко е важно да се разисква тази рамка. Не знам вие, господин председател, дали ще кажете нещо за графика по отношение на поручването, което споменах. Това би било много интересно. Благодаря много. Председателят, благодаря госпожа Фрага. Аз имам някои съмнения, неща, които не разбирам. И искам господин Ромева да ми обясни защо тук продължава да стои предложението на комисията и да ми обясни дали съм права или не и защо не съм права. Става въпрос за член 12.6, схемата за сертифициране на УУФ от малки кораби. Аз продължавам да смятам, че след всичко свързано с сертифицирането и делегираните актове, имам сериозни съмнения. Им също, има също така държави членки и държави в съвета, които а, не са съгласни и искат а, процедура на а, съвместно взимане на решения. Една от а, държавите е Испания. Така че бих искала да ми кажете дали това остава така, както е тук делегирани актове. Аз лично имам моите съмнения, не искам да досаждам. След това 16 е Тук смятам, че би трябвало да бъде а, изпълнителни актове, а не делегирани актове. За мен това е предостатъчно. Също така имам някои сериозни а, съмнения относно а, списъка на несътрудничащи държави 33 едно от члена, за който говоря. 34 едно. Отново продължаваме да говорим за списъка. Наистина имам сериозни съмнения. Аз разбирам, че понякога от бързане, една държава да бъде включена, след това изкарана от списъка. Това може да се случи, но списъка с несътрудничещите държави е много важен въпрос и парламентът има сериозни съмнения, че комисията върши най-доброто възможно и в най-подходящото време по отношение на тези списъци. Смятам, че има много държави членки, които не са съгласни да се използват делегирани актове в този смисъл. Така че бих искала да ми обясните дали сме прави, ако оставим предложението на комисията, т.е. делегирани актове текстове в а, този член. И после да видим дали има още нещо. Ами за момента това са въпросите, които най-много ме притесняват. А след това за а, периода на делегиране на правомостията, тригодишния период, тук съм съгласна с вас. Но останалите въпроси, наистина, <laughs> бих се радвала да ми обясните вашето мнение. Знам, че сме съгласни по много от въпросите, борбата срещу ННН риболова, но искам да ми обясните дали сме прави да оставим предложението на комисията така както е. И да ми обясните дали аз съм права, дали не съм права. Но наистина в съвет а, също има съмнение по този въпрос. Дори там се мисли да не е и да, и да не е и изпълнителни актове. Не знам дали е правилно ние да предлагаме делегирани актове. Благодаря, госпожа Фрага. Госпожа Фрага, да, много ще се радвам да ми изясните този въпрос. Аз много пъти не съм сигурна в това, което правим, в това, което правя и аз и другите. Председателят. Благодаря госпожа Фрага. Друг а, оратор. Добре, при... първо ще дам думата на комисията господин Пенас. Благодаря много, господин председател. Разбирам а, думите на господин а, Румева. В смисъл, че тук разискването е не само за този законодателен акт, и приспособяването на този акт към изискванията на Лисабонския договор. Винаги е важно при подобни обсъждания да взимаме предвид и важността на съдържанието. Аз съм повтарял неведнъж, че комисията а, съзнава колко е важен този въпрос. Но както вече е, казах, за да може да обоснова забавянето от страна на комисията. Знаете ли, наистина е важно ние да не допускаме грешки при прилагането на този регламент, които да улеснят случаи в съдилищата срещу комисията, срещу Европейската комисия, защото по този начин се задават прецеденти. Ако ние облагодетелстваме някой да ни закара пред съда и после спечелят делото, това означава, че де-факто се разрушава регламента срещу ННН на риболова. Мисля, че а, за мен и за вас по някой път е много отчаиващо да се вижда колко бавно се развиват тези неща. Но разберете, това време е нужно, за да може да се създадат а, такива а, сигурни, солидни досиета и да се попрече на някои страни да започнат а, дела срещу Европейската комисия. Защото ако има а, такива прецеденти, това ще означава а, край на самия регламент. И вече въпросите повдигнати от госпожа Фрага. По отношение на 16.1 смятаме, че това е нещо като изменение на а, основния акт. Така че това има известен законодателен характер. Следователно, ако има известен законодателен характер, разбираме, че става въпрос за делегиран акт. А по отношение на член 33 от друга страна се намираме в изпълнителна сфера. Това е изключително изпълнителна сфера. Това означава, че тук не се въвежда никакъв нов елемент в регламента, никакво ново разяснение, просто се изпълнява. И щом се изпълнява, това означава е, изпълнителни е, правомостия. Не знам дали е съгласна госпожа Фрага, надявам се. Да, благодаря много. Сеньор Ромева, грация господин Ромева. Благодаря на комисията. Много набързо. Аз съзнавам колко е сложно на комисията да се осъществи това предварително разследване, за да може после да няма проблеми, съдилища, дела и така нататък. Аз разбирам а, това послание и считам, че трябва да, се, да има повече средства, повече а, воля от страна на комисията за работа по, тази, по, по тези въпроси, защото тези теми са изключително важни. И за да не се повтори а, същото, трябва да се разполага с по-голям капацитет, за да може да се действа по-бързо. Това е смисълът на моето размишление и това не е насочено срещу вас. Това е свързано и с други дебати, разискванията по доклада на господин Кадек. Да видим кои са приоритетите, за да бъдат насочени публичните средства относно контрола над риболова. И на второ място, във връзка с изказването на госпожа Фрага. Мога да споделя с вас, че единствената ми цел е била оперативността. Как какво трябва да направим, как можем да бъдем по-ефективни при осъществяването на определени мерки. Някои мерки са много сложни, някои са чисто политически и признавам, че в това отношение имам някои съмнения относно някои политизирания на определени въпроси. Това го признавам не винаги в този парламент ние правим нещата с скоростта, която обстоятелствата изискват. Така че в този смисъл, в някой от членовете, аз съм се доверил, така да се каже, на предложението на комисията. В крайна сметка, не бързаме и толкова много, за да одобрим тези изменения. Можем да поискаме една седмица допълнително, за да разискваме измененията. Мисля, че една седмица допълнително за разисквания няма да ни попречи да вървим напред с подходящ ритъм. Дали е възможно? Мисля, че е възможно, защото това може да бъде конкретизирано и след това. Госпожа Фрага, искате ли думата? Добре, вече е ясно. Председателят. Аз а, бих предложил 25 февруари като последен срок за внасяне на изменения, но наистина нямаме бърза работа, не би имало проблем, ако искате да изчакаме още една седмица, да въведем една седмица допълнително. Някой има ли против? Някой против? Микро... Микрофона. Някой има ли изменения, каза председателя? Някой има ли възражения? Добре. Тогава давам една седмица допълнително за внасяне на изменения. Вече ще имаме нов ред, така че и датите ще ги доуточним. Добре, сега преминаваме към точка 7. Изменение на регламент 1100 за създаване на мерки за възстановяване на запаса от европейска змиорка. Вие знаете, че октомври месец миналата година този въпрос беше представен от комисията. Януари месец разменяхме мнения за първи път във връзка с това предложение. Докладчик е госпожа Ловин и днес ще разгледаме проект от доклада, представен от докладчика и направо давам думата на госпожа Ловин. Uh, благодаря много, господин председател. На първо място искам да поднеса извиненията си на колегите, защото има някои дребни грешчици в доклада. Има грешка допусната от секретарията. Последният вариант на договора не е изпратен за превод, а е изпратен предния му вариант. Поне три места намерихме където текста, който искахме да променим, все още е в стария си вид. Както и да е, ще говоря по-подробно след малко с това. А реално предизвикателството да се работи по този по, по това досие, защото въвеждането на, в сила на разпоредбите, проистичащи от Лисабонския договор, трябва да се осъществи. Освен това, Имаме данни, които сочат и то всяка година, колко е наложително да се насочи внимание към запасите от европейска змиорка. Не можем да седим и да изчакваме. И а, вече доста години този регламент доказа, дори без да се налагаше да се отразяват разпоредбите по силата на Лисабонския договор, че доста данни не са отчетени е, надлежно. 2007 година а, бе годината, в която в приложение 2 на СИТЕС се включи е, европейската змиорка, макар че очевидно беше, че мястото й е в приложение А, а именно за пълното спиране на риболова на змиорката. Миналата година за първ път се заговори за мярката а, за заребяване а, с цел възстановяване на запасите, като една от мерките, за да могат а, държавите членки да постигнат а, заложената цел от 40% за ново заребяване а, с европейска змиорка и СЕС а, не е сигурна а, дали може да се постигне а, тази цел, понеже не се знае в реките на Европа дали са останали някакви стъклени змиорки, които да могат да се преселват а, за повторното заребяване. Освен това, в новия план няма никакви разпоредби, никакви условия, касаещи а, повторното заребяване, които да са задължителни. Държавите членки ползваха много тези разпоредби, някои започнаха да ги ползват след влизането сила на плана за възстановяване на запасите и нараства междувременно улва на стъклена змиорка. За мен просто е невъзможно да се ограничавам в очертания обхватната тази дискусия поради търговските данни. Защото един килограм стъклена змиорка изглежда, струва 6-700 евро и от влизането в сила на СИТЕС поради статута на стъклената змярка на изключително застрашен вид е забранен нейния улов. Установяваме обаче, че данните от търговските предприятия не отговарят на докладваните данни за улова. Поне две са държавите членки, Франция и Испания, където очевидно има голямо разминаване по отношение на улова на а, стъклена змиорка. Общо се получава над 15 а, милиона тона, за които не знаем къде са отишли. 15 700 а, и нещо килограма змиорки 10-11 милиона евро. Значи говорим за доста мащабна търговия, е най-вероятно незакон, незаконна. Търговия с а, малки, млади екземпляри на а, вид, който е забранен за лов. Тоест, допуска се повторно заребяване, без да има каквито и да е условия на които то да отговаря, като мерка, мярката за възстановяване на запасите сама по себе си крие огромен риск да се превърне в а, а, вратичка за осъществяване на незаконен а, риболов на, на стъклена змиорка и препродажбата и на азиатските пазари за огромна печалба мерките трябва да се насочат примерно към балтийските страни, да се опитаме да възстановим запасите на европейска змиорка, но и там има голяма степен на несигурност. И СЕС, Международната организация на боление на морето, казва, не сме убедени, не сме сигурни, че тези а, за, е, змиорки изобщо ще намерят пътя обратно до Саргасово море, за да хвърлят хайвер, защото може би са а, зашеметени, объркани от а, прехвърлянето, а може би не могат а, да намерят този път, може би нямат сила. Това, това са 6-7 хиляди километра, които трябва да се изплуват и с нея сигурно дали има достатъчно а, млади екземпляри, които да бъдат а, преместени там а, по време на преместването, какъв е процента на преживяемост поради опасността от смърт или а, паразити и така нататък. Тоест има от ИСЕС а, огромно количество научни данни, които поставя много въпросителни. Трябва да се насочим наистина към въпроса за а, повторното заребяване и да поискаме от Европейската комисия да добави един нов елемент, да се направи преоценка на търговията с змиорки, различните видове змиорки, и да се а, разгледат а, съветите на ИСЕС по отношение на повторното заребяване – като тези съображения станат член от, част от преоценката на европейските планове за възстановяване на запасите. Това е като цяло, като се запознахме с доклада, всъщност какво направихме. С две думи опитахме се да не пипаме частта, която е по същество. А, там не сме е, пипали нищо. Целта на плана за възстановяване е 40% от е, змиорката да може да се върне в е, Саргасово море, да, може да хвърли там а, а, хайбера си и това да, да, да има възможност да става. Но тази цел от 40%, 20%, всъщност може би е доста недостатъчна, защото това нищо не се е подлагало на преценка. Но въпреки това ние това сме го сметнали за част от, за съществената част на доклада и това не сме го пипали но добавихме а, някои текстове в а, уводната част, а, за да се засили погледа към сериозността на проблема. Първо, а, че искам, а, че сега а, европейската змиорка е в а, анекс 2 към а, СИТЕС. А, също така казваме, че е фигурира в а, червената книга като критично застрашен вид. в трета точка сме добавили а, съвременните съвети, които дава ИСЕС, което са в смисъл, че трябва да се намалят максимално, така че да стигнат нулева стойност всички човешки дейности, които застрашават стъклената змиорка. Това после ще го нанесем, защото това е от последния вариант, с който вие не разполагате. Също така имаме точка, където се обяснява съвета от ИСС за програмите за зарибяване и за това, че те едва ли ще допринесат съществено до подобряване на състоянието на запасена стъклена змиорка. А за изменение пето, това все още е като нахвърлен текст, говорим за използването на стъклена змиорка за подсилване на запасите. Искаме да кажем просто, че това трябва да се става само при условия, които в максимална степен гарантират преживеемостта на младите екземпляри, за да може това да има значителен принос за, за възстановяване на запасите. Предлагаме да се е, заличи един член който е доста странен и се фигурира в регламент от край време, а именно за а, това а, какво означава а, рязка промяна в пазарната цена. Там се казва, ако средната цена на змиорка, която е под 12 см и се използва за а, заребяване в сравнение с цената за други цели, трябва временно да се промени цената за заребяване. Това означава, че до 2013 година почти 60% от уловената змиорка трябва да се използва за а, подобряване на запасите чрез заребяване. Но тук казват, че ако има твърде голяма разлика между цената на стъклената змиорка, улавена за тази цел и за други цели, а, и тогава не, не сте длъжни да спазите тия 60%, а може да ги свалите. Какво да ви кажа? Този член до сега не се спазва от държавите членки, защото е до 2011 година тя трябваше да предоставят всички данни на Европейската комисия по отношение на преоценка на пазарната цена. Това обаче не е направено. Така че в това си предложение Европейската комисия променя датата от 2011 на 2013. Аз мисля, че тази разпоредба изобщо е абсолютно морално устаряла и освен това е контрапродуктивна и трябва да отпадне. Твърде късно вече е да се прави каквото и да било и Европейската комисия така и така излиза с предложение за нов регламент. Така че това не е нещо, което сега да е актуално. А актуалното е да се види какви са данните за търговията. И именно такъв план е и нашето предложение. За изменение номер 10 заличаваме всички всичко това за намаляването на средните пазарни цени? Също така, тук има връзка с изменение 11 и 12. Там пак поради присъствието на същата разпоредба за спада на пазарната цена, предлагаме да отпаднат текстове. В изменение 13, за съжаление, е допусната грешка. Там се казва, че член 3 трябва да се замени с следния текст, а всъщност трябва да гласи член 2 да се замени. Малко объркване е настъпило. И така, искам да се бележи за че сме променили изменение 14 до изпълнили сме в една от мерките намаляване и при необходимост забрана на търговският риболов. Тоест, добавили сме, ако, е, ако се налага забрана. Това не е промяна по същество, тъй като държавите членки вече могат да правят това и са го направили. Така са постъпили, например, в Ирландия, както търговския, така и а, риболова за целите на спорта и свободното време са забранени. Също така след, имаме някои изменения, които променят модалността на глаголите. мо, става факултативно вместо задължително. Тук отново имаме следващото едно, една промяна, свързана с пазар, падането на пазарната цена. В 19-то изменение смятаме, че честотата на, отчет, на отчитане от страна на държавите членки не бива да се увелича, а да, да спада. След първия тригодишен период, а напротив, трябва да се отчитат по-често веднъж събрали основните данни, е, много по-лесно е за държавите членки ежегодно да ги е, проверяват, е, да ги актуализират и да ги предават. Особено имайки предвид колко спешно е положението с запасите на европейска змиорка. Тоест трябва данните да се събират и отчитат по-често, а не по-рядко. И Изменение 20. Може би най-спорно изменение. Тук ние казваме, че ако ИСЕС през 2012 година а излезе с а, съвети, които потвърждават критичното състояние на змиорката, а, или ако така преценя държавите членки, трябва поне на базата на сегашното предложение, комисията не по-късно от 2014 трябва да актуализира своето предложение. Сега знаем, че тече такъв процес вече. Европейската комисия изчаква да се направи оценка на плановете за управление на европейската змьорка, които да бъдат предоставени от, от държавите членки. ИСЕС ще направи такава оценка юни или юли. Вече се чува, че това, което са предоставили държавите членки до сега не е достатъчно и ще трябва повече време, отколкото се е очаквало. Това е процес, който се проточи толкова време Проблема с мярката бе е, забелязан преди повече от 10 години, когато Европейската комисия започна с своите усилия да приканва държавите членки да приемат някакви мерки. Нещата се влачат, държавите членки с голяма необхода приемат каквито да е мерки или пък изобщо а, бавят данните и с непрекъснато настоява колко е спешен въпроса с изчерпването на запасите. Непрекъснато се говори за това. И вместо да влушаваме ситуацията с, неуместни опити за заребяване, е, мисля, че е добре да спрем тук и да видим как и кога можем да възобновим а, риболова на змиорка, без да той да води до на практика унищожаването от лицето на планетата на този рядък вид, застрашен вид. И така, с удоволствие ще продължим работата си с вас и с всички докладчици в сянка. Благодаря, госпожа Франк. По този доклад аз имам няколко проблема. На първо място въпросът е свързан с процедурата. В рамките на комитологията, с изключение на някои изключения, някои от изключенията, които и дерогации, които се виждат дори в този регламент, нещо, което е предвидено по закон, мисля, че ние не можем да се възползваме от такова предложение за привеждане в съответствие с лисабонските изисквания, за да предлагаме нов регламент. Защото аз присъствах тук по време на дебатите за създаването на този регламент. Разискванията бяха изключително спорни, така че аз не съм склонна да се правят такива изменения в смисъла, в който говори госпожа докладчика. Възможно е да съм съгласна с някои от тези изменения, но принципно не съм съгласна. Например, изменение член номер 6 пропуски с изменението в този член. Аз изобщо не съм съгласна и не го разбирам. На второ място, не съм съгласна и с а, правното а, основание 290 делегирани актове да бъде изменено а, с а, изпълнителни а, актове. За мен няма никакъв смисъл това да бъде извършвано. Трябва да имаме предвид приложното поле на този акт. Освен това, за нас от парламента е много по-интересно да бъдат делегирани актове, защото осъществяваме по-голям контрол, така че изобщо не разбирам това изменение да променяме делегираните актове и да въвеждаме изпълнителни актове. Пак повтарям, това не влиза в приложното а, поле на правното основание и от, от друга гледна точка това не е в интерес на парламента. Не съм съгласна нито с формата, нито с съдържанието на доклада на госпожа Ловин. Но пак повтарям, може да има неща, които да одобрявам, но по принцип не съм съгласна да се възползваме от това адаптиране към процедурата на комитология, за да предлагаме един нов нов регламент. И на второ място, не съм съгласна с заменянето на делегираните актове с изпълнителни актове. Не съм съгласна нито с едното, нито с другото. Не съм съгласна с доклада, изготвен от госпожа докладчика. Председателят господин Кюн. Благодаря, госпожо Фрага. Благодаря на докладчика. Благодаря на госпожа Фрага за всичко казано от нея. Аз мисля, че е много важно да говорим тук за принципа и за това как такъв регламент, който би трябвало да съответства на Лисабонския договор, ще бъде преработен в техническия си аспект. Когато говорим за съдържанието, мисля, че трябва да влезе това в дневния ред, защото иначе смесваме онова, което правим, а не трябва да го правим. В 2007 година бяхме изправени пред тази тежка ситуация запасите на европейската змиорка се намалиха опасно. Парламента и съвета реагираха и обсъждаха регламент 1100 от 2007 година. И тогава решаващ пункт беше въпроса за улова и а, износа на стъклената змиорка. Всичко това беше напълно забранено извън Европейския съюз и в Европейския съюз. Така че износа на стъклена змиорка за Азия беше напълно забранен, за да може да се възстановят запасите и държавите членки бяха принудени да внесат планове за възстановяване на ресурсите, за да може да се отчетат различните аспекти на дейностите, за да се постигне това. Сега по въпроса за отправната позиция виждам множество научни комисии. Ние не знаем дали мерките са успешни, не знаем дали са възстановили запасите. Първите констатации ни дават известна, известно основание за оптимизъм относно онова, което се е случило и колко а, змиорки плават от към Балтийско море. Не знаем дали има положителен напредък. Мисля, че трябва много внимателно да преценим какво искаме да направим, но мисля, че по принцип ако оставим това на учените, независимо от това дали говорим за ИСЕС или за ЦИТЕС, които са по-отговорни за търговията с застрашени биологични видове, аз мисля, че ние в парламента, заедно с съвета и заедно с Европейската комисия, не би трябвало да позволяваме собствените ни компетенции да ни изтичат от ръцете и да ни бъдат отнемани полезно и необходимо е да се възстановят запасите на змиорката. Същевременно змиорката трябва да се лови в Балтийско море, в Северно море и трябва да се създадат бариери за тяхното проникване и да се дадат възможности те да могат да имат достъп до природни хабитати, за да могат да се възпроизвеждат в съответните райони говорихме и за различни разумни альтернативи. Ако говорим, че това е възможно, това е възможно и всичко това в условно наклонение, ние не поставяме доклада си върху научна основа и казваме, нека да има още една година, в която изобщо да не се лови змиорка или прозрачната змиорка. А, може би госпожа Левин може да каже нещо за пазарните цени. Всички тези неща са малко проблематични. Според мен ние не трябва само да спираме действието на този регламент комисията не би трябвало да казва не, дайте да зарежем всичко и да предприемем нови мерки. Не трябва да правим това. Естествено, бихме желали запасите от змиорки да се възстановят постепенно, но ние бихме искали змиорката отново да стане достъпна за европейските рибари. Ние бихме желали змиорката да продължи да бъде част от националното ни наследство. Председателят. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Днес получих документа на шведски, прегледах го Имаше обсъждане през декември, бяха повдигнати редица вашите въпроси и определено докладчика се е вслушал в казаното. Искам да кажа, че нашата политическа група ще препоръча ние да помним че змиорката е застрашена с изчезване. Тоест, ние не трябва само да приемаме този регламент, ние би трябвало да кажем, че трябва да се предприемат уместните мерки. А как ще формулираме тези искания, по това можем да обсъждаме, защото има различни начини на спиране на риболов по определен начин има добри начини, по-лоши начини, кой какво ще прави, комисията, държавите членки, как би трябвало да се действа и от кого. И трябва да а, е, обсъдим е, редица въпроси, делегираните актове, актовете по изпълнение и така нататък и кое би било най-добро. Трябва обаче да се знае ясно, че змиорката е застрашена от изчезване и това трябва ясно да се оценява, когато обсъждаме. Председателят. Благодаря много. А сега давам думата на представителя на комисията. Благодаря и добър ден на всички. Ние бихме желали първо да поздравим госпожа Левен за изработването на тези документи. Ние сме говорили по този въпрос, няма да говоря за процеса на така наречената лисабонизация ние а, е, предложихме това в а, е, определения начин. Аз мисля, че госпожа Левин повдигна някои въпроси и ние отчитаме, че има редица сериозни проблеми, свързани с състоянието на запасите на този вид това е отразено и в годишния доклад на ISIS. И както каза докладчика, в момента сме в процес на оценка за функционирането на всички регламенти, а не само на най- важните от тях. Това ще може да стане ако държавите членки предоставят информация в необходимата форма. След това ще се опитаме да изготвим доклад по всички тези въпроси към края на годината. Това беше планирането, което възприехме. И така има много проблеми които ще бъдат включени в онова, което правим. Естествено бихме искали да наистина да можем да интегрираме във всичко това а, последните етапи на доклада, за да може да се постигне максимално добра картина. И бихме желали да ви дадем представа за този доклад и за това предложение, което е скромно, защото ние говорим в контекста на лисабонизацията и знаем, че ще изготвяме доклад, както се изисква от нас по силата на този регламент. И се надяваме, че каквото и да се случи и каквато и ориентация да предприеме парламента, ще има възможност много скоро да можем да отразим проблемите, които представи госпожа Левен. Аз съм убеден в това. Госпожа Левен, имате думата. Благодаря. Благодаря ви, колеги, за изказванията. Да, що се отнася до криминализацията и процеса на лисабонизация, вече говорих. Това не е нещо, което да ми дойде отвътре. Е така. Просто да се съглася с комитологията и процеса на лисабонизация, тези неща, които са текущи. Но като гледах е, през годините календара на досието, просто така се притесних, че нищо няма да се случи, че е, се почувствах длъжна да ви отправя това предложение. Държавите членки закъсняват с плановете, оценката на плановете за управление закъснява, разминават се данните в е, базите данни, които са представени. Предвиждам, че целият процес на преоценка също ще се проточи във времето. Регламента е отнел години, докато се договори и всичко се влачи във времето и изостава. И все повече с годините се засилват препоръките на ИСС и се казва, че трябва да се свели улова максимално близо да клони към нула, а ние игнорираме това. И затова казвам, че ако за 10-та година поредна а, това е препоръката на ИСЕС, аз казвам, дайте да прекратим риболова. Госпожо Фрага, за делегираните актове. Съгласна съм, че делегираните актове са за предпочитане пред а, прилагащите. Но това, което заличихме в изменение 11 и 12, бе единственото предложение, което прави Европейската комисия относно делегираните актове, а именно комисията да ползва делегираните актове за изготвяне на мониторинга за а, следенето на промените в цените. Аз не смятам, че това е валидно сега. Да се види това значително спадане на цените на змиорките, затова го заличихме и трябваше да го отразим и в другаде, където това се включваше в делегираните актове. Господин Кун, вие казахте, че има забрана за износ. Вярно е, но проблема е, че ако погледнете данните за улова, все повече е, се разминават данните за улова на стъклена змиорка и пускането, количеството пускане на пазара. Въпросът е къде отива тази змиорка? Изпарява ли се или нелегално се изнася? Тоест, ако имаше спазване на правилата, нямаше да има проблем. Но това е въпросът. Господин Нилсон, благодаря ви за подкрепата искрено. Мисля, че можем да стигнем до разбирателство, да направим нещо. Сега за тази лисабонизация, аз преди това не го споменах, но имаше такъв доклад преди и там се говореше за лисабонизация и мисля, че няма да е голям проблем. Може да променим нещата така, че да се изгладят. Ако няма други а, искания на думата, а, внасянето на измененията, срокът е до 25 февруари за а, предното, за предният регламент за ННН на риболова до 4 март е срока за внасяне на изменения. Това не го уточнихме. Удължихме периода с една седмица, но не уточнихме датата. Благодаря ви много. Продължаваме утре. Благодаря на всички. Благодаря, както винаги, на преводачите. До утре.